своя народ. А Европейският съюз е готов да помогне на този процес. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин комисар. Надяваме се, че обстановката в Албания ще се разреши. Е, с това приключвам дебата на тази тема и Продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е изявление на комисията относно скандал, свързан с послушвания в България. Е, Първо, бих желал да дам думата на господин комисаря Пилбакс. Господин председателю, почитаеми евродепутати, Искам да подчертая, че правото на Европейския съюз защитава поверителността на електронната комуникация. То забранява подслушването, съхраняването или по друг начин прехващането на комуникация без съгласието на съответните субекти. Освен юридически разрешеното подслушване, в търговската практика е забранено, т.е. разрешението винаги се дава при определени условия. Условията а, за подслушване се закрепват в законодателството и трябва да бъдат необходими, подходящи и съразмерни в едно демократично общество за постигане на обществени цели, като обществена сигурност или борба с престъпността. Общите принципи на правото на Европейския съюз също трябва да бъдат съблюдавани. За комисията българското законодателство явно отговаря на тези основни изисквания. Законът за специалните разузнавателни средства и Законът за електронните съобщения – предписват необходимите механизми за законно разрешаване, контрол върху и достъп до лични данни. Като така се осигурява зачитане на основните права. Въпросът, който стои на нашето внимание, е за изпълнение на законовите задължения. Отговорност на компетентните български органи е да гарантират спазването на правните и процесуалните гаранции в закона за СРС. Комисията подчертава, че е задължение на държавите членки да зачитат основните права и процесуалните гаранции съобразно върховенството на закона, когато прилагат и въвеждат правото на Европейския съюз. Комисията разбира, че българските компетентни органи са предприели необходимите действия, за да проверят законосъобразността на използването на СРС и да установят дали информацията е изтекла в пресата не е резултат на злоупотреба с такива средства. Комисията не е получила свързани с този процес оплаквания а, и ще продължи да наблюдава актуалното състояние, за да осигури а, спазването на правото на Европейската общност и неговите изисквания. Е, Благодаря, господин комисар. И сега от името на политическите групи първо давам думата на господин Бусотил за 3 минути от името на НП. Благодаря. Господин председателю. Компетентната парламентарна комисия е, е Комисията по е, правосъдие, вътрешни работи и граждански свободи. Там обсъдихме въпроса. СРС са законен инструмент, който може да бъде използван е, в борбата с престъпността. Това показва, че България сериозно гледа на голямото предизвикателство да се пребори с корупцията и организираната престъпност. Нещо, което отдавна искаме тя да направи. Предвидените в закона мерки могат да бъдат изпълнявани правомерно. И именно по този начин очакваме те да бъдат изпълнявани. Подслушването на телефонни разговори може да бъде поискано само от прокуратурата, е, от правоохранителни органи, от Държавната агенция по национална сигурност, когато има основателни съмнения за извършено престъпление и това разрешение се дава от съдия. Всичко това показва, че СРС могат да се използват само и единствено за борба с организираната престъпност или за защита на националната сигурност. Събраната по този начин информация трябва да бъде поверителна и да се използва само за целите предвидени в закона. Също така се предвижда парламентарен контрол върху цялата система. С други думи, очевидно има гаранции, особено за неприкосновеността на личния живот на гражданите, на личните им данни и не виждам какво е нарушението на закона. Нападките срещу използването на този инструмент се равнява на посегателство срещу усилията на страната да се бори с организираната престъпност и корупцията. И това наврежда на България, защото първостепенно значение има за България тази борба в светлината на прилагането на механизма за сътрудничество и проверка и е, перспективата за присъединяване към Шенген. Затова не мога да направя друг извод, освен че има политически мотиви за дебатът. Благодаря. Щях да ви напомня с чукчето какъв е регламента за времето, а сега давам думата на господин Свобода за две минути. Благодаря, господин председателю. Аз бях един от тези в парламента, които лансирах присъединяването на България в Европейски съюз. Много се радвам, че страната е член на съюза, но много съм разочарован от някои от марките, които се възприемат от сегашното правителство. Да, напълно подкрепяме борбата срещу корупцията. Това е една много важна битка, която трябва да се води. Напълно подкрепяме казаното от господин комисаря. Разбира се, че всичко трябва да бъде съобразно закон, законите в България, свързани с специалните средства и изглежда България отговаря на съответните стандарти и мерките са пропорционални. Това каза той. Това ще е пропорционално, ако в рамките на 3 години изведнъж се оказва, че тези послушвания стигнаха до 16 000 от 6 000. Става въпрос за това, че само 2% стигат в съда от тях и водят до някакви осъждания. Това пропорционално и справедливо ли е? Че всъщност има филтриране от Министерството на вътрешните работи. Защо се осъществява това филтриране от Министерството? Защо не се предава на съдебните власти? Искам да попитам комисията, да помоля да видят е, какво точно се случва с останалите събрани данни. И това е доклад в парламента в София, но също излезе и в медиите в България, че има сериозни а, е, съмнения дали министър на вътрешните работи може да защити тази информация. Вече има изтичване. Да, споменахте Шенген. Бихме искали шенгенските граници да се разширят, да включи България и Румъния, но от друга страна виждаме какво се случва тук. Не можем да се изненадаме, че има известни чувства, които са критично насочени е, в Европа спрямо България, така че се обръщам към господин комисаря да си свърши работата, да попита българското правителство и да изиска да се спре това неправилно правоприлагане, което води до доста рестриктивна практика при послушванията. Нека да бъде открито и прозрачно и да се спре това, което според мен е население, поне в духа на европейските закони. Благодаря ви. Стоянов, Господин... Благодаря ви, господин Стоянов. е вдигнал своята синя карта. Oh, yes. Please, е, Господин Свобода, имам един въпрос е, към вас. Мистер Свобода. Данни от 2008 година и 2010 година. Бихте ли ми е, казали първо откъде ги имате тези данни и а, смятате ли, че тези данни са а, коректни, че само цитирахте 1 или 2% се използват в съда? данните които циркулират в България са съвсем различни, са съвсем различни цифри и за това колко души са били наистина обект на тези специални разузнавателни средства и какъв процент е, са използвани, са веществени доказателства в съда. Те са за 2008, за 2009 година 30, за 2010 година 40%, така че съвсем различни данни от тези, които вие цитирахте преди малко. The floor is yours, Mr. Господин Свобода, имате думата. Разполагаме с различни източници от българските източници, но може би комисията трябва да докаже кой е прав поне аз, доколкото зная от различни източници в България, има много нисък процент на СРС, които се предават на прокурорите и още по-нисък процент, които се предават на съдилищата и водят до осъдителни присъди. Има информация от различни източници, която е различна. Има и парламентарен доклад. Мисля, че Европейската комисия следва да се занимае с тези данни. Защо? то е този скандал в България. Скандалът е в България. Мисля, че ние основателно се занимаваме с него тук и трябва да анализираме тази тема. Господин Свобода, приемате ли синята карта? Да, господин Стоянов, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Много кратък и бърз въпрос господин свобода знаете ли че разследването за което говорите че се намира в министерството на вътрешните работи беше преместено там от ръцете на съдебната власт по време на управлението на българската социалистическа партия членове на вашата група? <laughs> Uh, Господин Стоянов, за мен въпросът не е политически. Става въпрос за човешки права, за спазване на европейското законодателство. Прехвърлянето, кой какво направил за Министерство на вътрешните работи, как е прехвърлено следствието. Важното е как се използва. Може един и същи инструмент да бъде използван по един рестриктивен начин, открит начин или пък може да бъде използван като с много широка мярка. Много е интересно какво се случва с тези данни, които се държат от Министерството на вътрешните работи. Защото винаги има опасност, когато се поддържат много такива данни, ако не се предоставят на прокурорите, тогава има опасност да се злоупотребява. Става въпрос именно за това. Трябва да се борим срещу този е, тип неизползване правилно на данните. Е. Председателя, благодаря. Следващият оратор – е госпожа Даяна Уолис. Две минути и половина. Благодаря, господин председател, Благодаря, господин комисар за вашето много премерено изказване. Онези, които ме познават в парламента, познават работата ми през 12-те години, тук знаят, че с неохота се включвам в подобни разисквания. Но преди повече от година като заместник-председател на парламента бях помолена да посетя България и да е, говоря за Стокхолмската програма за правосъдието. Ясно е, че нашата програма за правосъдието прехвърли тежеста от сигурността към правосъдието. И всички държави членки би трябвало да установят това ново равновесие. Спомням си от посещението си в България огромния интерес на българските съдии – към това, което правехме, към това, към което се стремим на европейско ниво. Но миналата седмица бях много изненадана от едно посещение в офиса ми а, в Брюксел. И разбрах, че в България а, хората биват посещавани от тайните служби в домовете си през нощта. Това е нещо съвсем чуждо на мисленето ми. Много трудно ми е да го разбера. И много ми е трудно да се изправя тук и да го кажа. Казвайки това обаче, ми се струва, както господин а, Свобода вече каза, че действащото законодателство за подслушването на телефонните разговори а, е наред, привидно. Но имаше преди контрол от независим орган, а сега има контрол от парламентарен орган. Това не е ли довело до ограничение от гледна точка на правата? Като че ли има растящи цифри, а растящите цифри и като че ли показват, подчертавам, като че ли показват, че съдиите по-бързо или по-лесно разрешават сега използването на такива средства. Причината, поради която исках да се изкажа, е, че тук провеждам връзка а, с гражданската инициатива. Хората като че ли се чувстват под натиск да си отеглят подписите. Ние би трябвало следващата година да приемем актовете за Европейската гражданска инициатива. Моля комисията много внимателно и отблизо да наблюдава какво става в тази посока.

Прилагането на специални разузнавателни средства е много деликатен въпрос и държавата използва такъв инструментариум не винаги само единствено срещу организираната престъпност, понякога и за да репресира политическата опозиция. Положението в България е много специфично ако се събират данни чрез СРС и след това те стигат до медиите, както е в България, тогава очевидно нещо съвсем не е наред. Министър-председателят заяви, че самите представители на правителството са обект на подслушване, когато се води борба срещу организираната престъпност. Много рядко един министър-председател има толкова голямо доверие в своите колеги, че е, допуска е, това използване е, на СРС, включително и спрямо себе си. Съжалявам, казва председателя, не мога с син картон във всички случаи да ви давам думата, защото ще бъдат безкрайни разискванията. Моля ви, изчакайте реда си, вие сте записан като оратор. Следващия оратор е господин Стоянов, минута и половина. Да. Има поговорка за това, на което ще станем свидетели в днешния дебат. Крадецът вика дръжте крадеца. Защото при управлението на тройната коалиция службите бяха инфилтрирани от мафията и това, което виждате сега е отровният резултат при тяхното управление колеги аз бях пребит от полицията по време на опозиционен протест после тези вълци в овчи кожи които сега се представят пред вас за борци срещу полицейщината измениха закона поради което делото срещу биячите ми вече три години виси в съда. по време на вашето управление социалисти и царисти полицията биеше мирни демонстранти а сега вие пищите за нарушаване на граждански права. по ваше време беше пребит до смърт журналистът огнян стефанов а вие се оплаквате за цензура. по ваше време убийствата отвличанията бяха ежедневие мафията беше всесилна а гражданинът безправен съдът купен и продаден. по ваше време далаверата и продажбата на националните интереси бяха модел на управление. сега вие извършвате поредното предателство опитвайки се с този дебат да спрете влизането на българия в шенген като си мислите че можете да припишете пороците на престъпното си управление на други. това няма да стане! защото избирателите не са слепи. те ви изметоха от властта захвърлиха ви на политическото бонище и никаква подлост която може да родите няма да промени този факт. Благодаря. Сега, след политическите групи, индивидуалните оратори. Първо Мария Неделчева. Три минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги! Всеки дебат в Европейски парламент отразява интересите на европейските граждани. Този днес обаче, за съжаление, може да послужи за добър пример за това как може да бъде инструментализирана европейската сцена за корисни в национален план политически цели. Всяка подмяна на европейския дневен ред с национален такъв не би могла да се интерпретира като национално отговорна позиция а в разрез с ценностите заради които гражданите в българя са гласували за представители в европейския парламент. те сега дали биха се припознали в такъв тип дебат? едва ли. несъмнено колегите са прави когато казват че обществеността в българя трябва да знае какво се случва в собствената им страна и дали техните конституционни права се спазват. има обаче една граница отвъд която става дума за непризнаване на демократични институции с цел защита на интереси на съмнителни групи от хора чиито цели са ясни дискредитиране на българя в нейния европейски път и дискредитиране на правителството на герб в неговата воля да сложи край на порочни практики трупани с години. ще обърна внимание на част от нещата които са представени от колегите. първо твърдението че двойно се е увеличил броят на подслушванията. уважаеми колеги официалните данни са съвсем различни за всеки който държи на истината те са публични и достъпни. аз обаче искам да задам въпрос От кога тази информация е прозрачна? отговорът е един благодарение на правителството на герб за което прозрачността и свободният достъп на гражданите до информация в държавата са сред основните. второ твърдението че със закриването на бюрото за контрол на срс та в българия повече няма законов контрол върху тяхното използване е напълно неоснователно колеги бих искала да припомня че това бюро никога не е функционирало и още повече че в началната си идея този орган е създаден в рамките на изпълнителната власт. нужно ли е да напомням че българя е парламентарна република и именно в рамките на уважение към демократичните институции и конституция бе създадена специализирана подкомисия за осъществяване на парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване прилагане и използване на срс тата напомням още че в подкомисията са представени всички политически партии и тя се председателства на паритетен принцип. забележете управляващата партия няма право да я председателства. видно от изложеното българският законодател е предвидил абсолютни гаранции за законосъобразното осъществяване на тази дейност скрепени с надежден контрол. трудно се променя статукво и още по трудно се гради нещо положително. най трудно е обаче когато част от представителите на страната ни в най демократичната институция на европа стават част от вътрешни полемики чиито цели са толкова далеч от тези които утвърждаваме тук всеки ден. благодаря ви. Е, Следващият ни оратор е господин Мораес. Две минути. Um, господин председателю, мисля, че винаги не е удобно, когато и да е държава членка, да има преглед на и контрол на вътрешната работа. Така както каза и госпожа Уолес, моята страна, ако беше когато беше проучвана много внимателно по време на незаконните е, тайните полети. Затова беше много неудобно за моята държава. Но аз лично жех много активно участие в е, тези разследвания. Защо? Защото трябва да се направи по европейски начин. И защо днес е, дискутираме този вътрешен въпрос, свързан с подслушване в България и българското правителство? Защото става въпрос за общностни ценности. И господин комисаря каза, Подслушването трябва да се използва в изключителни случаи. Аз също съм юрист като госпожа Уолес и а, ви уверявам, че използваме тези средства наистина само при изключителни случаи. За, за да не се случи така, че да се използват нерегулирано, непропорционално, за да може да се използват само срещу борбата, в борбата срещу организираната престъпност, което е много важно в България. Превръща се в оръжие на, на държавата. Няма значение откъде е тръгнала дискусията. Наистина, когато става въпрос за средство, което се използва срещу организираната престъпност, но по непропорционален начин, това вече е много сериозен проблем и за Европейския съюз. Много внимателно получих всички данни, всички цифри и е, моля колегите от всички партии в парламента. Ако казвате, че непропорционално а, е, сред, и, дали всъщност по подобен начин непропорционално се използва тази мярка. Това наистина ли е така? А както каза и господин Свобода, аз много внимателно проучих различни източници. Много внимателно говоря по този въпрос. И не виждам никой в момента да каже, че не се е случило непропорционално използване на тези средства. И за това трябва да се води разследване наистина. Председателя прекъсва оратора. Съжалявам, трябва да ви прекъсна. Но нула контра Следващият оратор. Господин Ватимо, а, ние не сме против а, подслушванията, когато се използват законно в Италия. Те са много полезни за борбата срещу мафията и даже за повдигане на а, обвинения срещу през, господин министър-председателя Берлускони. Разбира се, те не трябва да се използват за малозначителни неща. В България е по-различно. Правителството използва подслушванията, като злоупотребява с тях. И се опитва да а, открои а, по този а, начин а, своите опоненти, приравнявайки ги на обикновени престъпници. Това е присъщо на полицейската държава. От тази гледна точка мисля, че парламентът и Европейската комисия трябва отблизо да следят ставащото в България, за да бъдат ограничени вредите – до които би довело подобно поведение на българското правителство. Благодаря, господин Штрасър. Две минути. Господин председателю, господин комисар, слушам много внимателно разискванията и предишните за Албания. Каква разлика? От една страна. При предишната тема говорихме за това как и правителство и опозиция общо трябва да бъдат подпомогнати, за да намерят решение. А тук положението е съвсем различно. Взаимно се разменят обвинения и не се търси общо решение. За съжаление, в този случай част от парламента се опитва да предреши изхода на събитията. Защо е така, госпожи и господа? Защо не чувам факти? Просто всеки от нас ползва някакви данни от свои източници. Защо не се обърнете към парламентарната комисия по сигурността? Защо не се отправи въпрос към а, комисията? Не. Настоява се за дебати в парламента, за да бъдат чути по политически съображения. на гърба на правителството и на народа на България се водят тези дебати. Призовавам ви да се обърнете към ресорните комисии, като разбира се няма съмнение, че върховенството на закона има първостепенно значение, че не бива да се нарушава закона, много деликатни са специалните разузнавателни средства и затова е необходим парламентарен контрол върху тях, а управляващата партия е създала такъв парламентарен механизъм за контрол на СРС. В подкомисията са представени всички политически групи. Миналата седмица комисаря Малмстрём беше на посещение в България и заяви, че това е вътрешно политически въпрос за България и ясно заяви, че България е предприела всички необходими мерки. Благодаря. Виждам сиен картон, но ще дам думата само на унези, а, които първи са заявили. Ето тук има един човек, който а, в момента снима. А, виждам, че наистина много български депутати, но на мен ми е много странно как някой тук е, е в залата ни и е, снима Снима подписите. Мис, това е недопустимо. Как може да влизат хора да правят подобно заснимане? снимане. Э, Председателя ще направя проверка по тази, э, по вашето изказване и ще взема нужните мерки. Сините карти. Много ви моля, не правете двойни изказвания. Госпожа Йотова, една минута. Тази дискусия днес не е само за масовите послушвания в България. Тя е за тревожните тенденции към суспендиране на граждански права в Европа. Вътрешно политическите проблеми са от компетенциите на авторизираните органи в България, които са длъжни да се самосезират и да ги решават в европейски план няма пропуски в хармонизацията с българското законодателство и вие сте прав господин комисар има проблеми в изпълнението. затова ние ви попитахме какво ще предприемете за да няма злоупотреби с европейско право. така отговарям и на вас господин щрасер че сме се обърнали към комисията скандалът в българя поставя под въпрос хартата стокхолмската програма директива деветдесет и пет четиридесет и шест и редица документи за защита на личните данни защото в българя публично се четат записани разговори на лекари без правни основания без възможност да се защитават по съдебен път. драстичното увеличение на срс тата е обратно пропорционално на тяхната съдебна резултатност. остават съмненията за тяхното събиране и употреба с политическа цел особено опасно в година на избори настояваме господин комисар комисията да излезе с инициатива за създаване на независими органи за контрол върху срс тата в държавите членки. господин комисар те са много важни в битката с корупцията и престъпността и затова ви призоваваме да следите за правомерното им използване в контекста на механизма за наблюдение и сътрудничество. Благодаря. Станимир Илчев, две минути. Благодаря ви, господин председател. <clears throat> Ескалацията в използването на специални разузнавателни средства в България е наистина факт. И затова обществото се вълнува и безпокои. Именно българският парламентарен контролен орган направи критични констатации. Аз призовавам комисията да се запознае с тях има и още важни въпроси комисията ще излъчи ли сигнал към тези които не познават крехкия баланс между сигурност и свобода? комисията ще осъди ли лица които използват инструментариума на държавата за теснопартийни и дори за лични цели? и колко категорично комисията ще подтикне един национален парламент не само на българя да реши въпроса с някои законодателни дефицити и да възстанови независимите контролни органи там където ги е закрил? стана ясно че секретно придобитата информация се споделя освен в рамките на специализираните екипи и с политически лица от йерархията на службите за сигурност; че оперативните работници филтрират информацията а те нямат това право по закон; че много пъти срс се прилагат по измислени поводи формално и вероятно и без поводи. специалните служби в българя за съжаление увлечени в борбата с престъпността развиха един особен рефлекс да контролират едва ли не всичко което се движи и което диша. неслучайно магистрати с висока репутация магистрати не политици твърдят че или системата е сбъркана или става дума за мракобесие. сбърканите системи подлежат на ремонт и ние за това се борим сега. а когато става дума за мракобесие мисля че всички трябва да се противопоставим и да заявим ядро на европейската политическа философия са човешките права свободите неприкосновеността на човешкия живот. стокхолмската програма не е пратена в музея тя иска от нас да превърнем европа в зона на свобода сигурност и справедливост и не бива да се допуска отделни лица партии или правителства да деградират която и да е държава членка до един тъмен ъгъл на несвобода несправедливост и несигурност. благодаря ви. Следващия оратор е господин Ковачев. Моля, заповядайте, господин Ковачев. Комисар, уважаеми колеги! Това, което чухме от комисията, потвърждава факта, че законодателството в България, отнасящо се до използването на специални разузнавателни средства, съответства на европейското не може да имаме различия по това че всяка страна членка е длъжна да гарантира фундаменталните права на гражданите и да спазва законовите процедури както го прави българия. тогава какво провокира този дебат днес в европейския парламент? отговорът е много прост в българя започва предизборна кампания и тя се преднася от българската опозиция в европейския парламент без оглед разбира се на възможното дискредитиране на българя а с единствената цел да се извлече политически дивидент който уверявам ви колеги е много съмнителен трудно може да бъдат убедени европейските институции в добрите намерения на представителите на бившата тройна коалиция в българия по времето на която имахме достатъчно примери за корупция нежелание за борба с престъпността и липса на доверие от страна на европейския съюз. колегите които инициираха този дебат явно нямаха търпение да изчакат отговорите на комисията на техните въпроси а желаеха такъв дебат да се проведе преди междинния доклад за напредъка на българя по механизма за проверка и сътрудничество. тук ще си позволя една малка шега очевидно колегите се водят от високо патриотична и родолюбива идея да навредят възможно най много на българското правителство. срамно е че днес в тази полупразна или съвсем празна зала сме изправени българи срещу българи. вместо да работим заедно в интерес на гражданите ние се занимаваме със слухове манипулации и компроматна война. сегашното правителство в българя е атакувано от старото статукво остатъците от комунистическия режим в структурите на властта и тези които престъпно забогатяха по време на прехода целта на този единен фронт е не само да дестабилизира българя и да спре усилията на герб за по справедливо общество но и да дискредитира страната ни в очите на европейските партньори. още веднъж казвам жалко и срамно е това което се случва тази вечер тук. ясно личи ревността на тези среди както политически така и икономически от успехите на правителството в безкомпромисната борба с престъпността и корупцията в открития и честен начин на правене на политика. В последните дни българските колеги от опозицията представят ситуацията в българия от черна по черна. говорят за страх полицейщина репресии глад мизерия мракобесие току що чухме и така нататък. заради постигане на краткосрочни политически цели се прави опит да се злепостави българия. истината е точно обратната няма поръчкови убийства няма отвличания беше нанесен тежък удар върху организираната престъпност и бяха спрени основните корупционни канали от които се облагодетелстваха не само икономически но и политически кръгове от старото статукво. макроикономически страната е стабилна и предлага една от най благоприятните условия за инвестиции в европа. правителството е стабилно има стабилно мнозинство в българския парламент управлява открито и уважаван и достоен европейски партньор и накрая искам само да изкажа още веднъж моето извинение към колегите от другите страни членки които са тук и си загубваме времето заедно в този за съжаление български предизборен дебат. благодаря ви. köszönjük szépen kovácsev úr képviselő úr most pedig благодаря бих искал да дам думата на господин янчу domnule președinte благодаря, господин председателю. Въпросът е, за незаконните подслушвания в България е много тежък, но още по-тежко е, че това не е единственият а, е, такъв случай в Европейския съюз. А, е, господин комисар, този дебат а, трябваше да включи и друга държава членка. Румъния. През 2011 година подслушванията в Румъния на частни разговори са възможни без никакво правно основание, докато Конституцията, националното право и разбира се европейското законодателство защитават като неприкосновен личния живот и пречат на вмешателствата в него без разрешение на съдя. Дискусиите на политици, на журналисти се записват незаконно, както и разговорите на опозиционни представители. Записват се незаконно и съдебни съвещания. Това означава, че фундаментални права се погазват. И е, винаги прокурорите е, предпочитат е, това средство е, незаконните подслушвания на телефонни разговори. Особено е, обезпокоително е, е, че е, се е, следят телефонните разговори на политическите опоненти. Това е много тежка ситуация и е, бихме искали да призовем Европейската комисия да положи всички усилия за гарантиране върховенството на закона в тези две държави членки. Това е в крайна сметка наследство на комунизма. Сега давам думата на господин Ручев. Благодаря, господин, господин комисар, уважаеми колеги. Нека да припомня известната оценка на Европейската комисия, че сегашното правителство на България проявява истинска воля да пречупи организираната престъпност едва ли някой може да отрече че за пръв път в нашата страна има реален напредък в тази област. Затова гласува и българският избирател през 2009 г. А резултатите се случват благодарение на активните действия на правоохранителните органи, които впрегнаха всички законни методи за разкриване на престъпления. Естествено е да има повече операции, повече разследвани лица, по-голяма ефективност но нека не бъдем наивни. Организираната престъпност има достатъчно ресурси, придобити в годините на безнаказаност и бездействие, за да предизвикат ответна безпрецедентна реакция. Запуснаха машината на компромати с цел да дискредитират управлението именно в областта, в която то е най-силно началото бе поставено с разпространяването на специално подбрани и манипулирани записи от подслушвания разнасяни от неизвестни лица с флашки. медии и политици се задъхват да коментират какви страхотии стават в българя как са застрашени гражданите как е възможно фундаментални конвенции и декларации да не се спазват. и само инициаторите на тази истерия придобили и подхвърлили по престъпен начин тази уж изобличаваща информация, доволно потриват ръце. Със сигурност дори не са очаквали, че така мощно ще бъде налапана стръвта. Та се наложи и джипа с флашките да бъде откраднат. Някои от тук присъстващите политици дори успяха да продължат истерията и в Европейския парламент, представяйки го за скандал на подслушвания в България. Няма такъв скандал в България там има организирана атака за дискредитиране на управлението на страната на неговите най възлови личности а провалени политици от партии извън управлението най безцеремонно яхнаха престъпно подхвърлената им възможност за изява с надеждата за дивиденти в предстоящите предизборни времена. нека ги попитаме колегите дали съзнават на кого помагат на кого правят услуга с днешните си действия? благодаря. Köszönjük szépen, most pedig... Давам думата за една минута на господин Калфин. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Искам да се обърна към уважаемия комисар Пибалкс, защото тук се чу много пропаганда от страна на управляващата партия в България комисия парламентарна оглавявана от коалиционния партньор на управляващите националистите от атака излезе с доклад в българския парламент в който се казва че правителството филтрира информация която е от подслушване преди да я предостави на съда. в този доклад се казва че правителството не опазва конфиденциална лична информация и тя излиза в медиите. в този доклад се казва пак казвам подготвен от българския парламент че се нарушават основни права на българите в на живеещите в българя които са и европейски граждани. това е нарушение на няколко европейски директиви. това е нарушение на хартата на основните права и аз мисля че комисията оттук нататък няма как да не сравни българското законодателство и неговото прилагане с това което се изисква за всички европейски граждани. тук не става въпрос за пропаганда не става въпрос за партийна кампания става въпрос за ясни факти и ние разчитаме че комисията като пазител на договорите ще се запознае и ще вземе отношение по тях. благодаря благодаря ви. Много е късно, много съжалявам. Не мога да ви дам думата е, на основата на размаханата синя карта. Госпожа Нейски, е, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Е, това, че съм от последните на дебата, искам да кажа няколко думи да ги обобщя. днешният дебат е не е дебат за срс тата в българия както не е и дебат за или против един министър. днешният дебат е дебат за принципите и ценностите на европа затова няма нищо по естествено от това да бъде проведен в европейския парламент защото става дума за свобода за човешки права за демократични закони а това не е и не може да бъде само вътрешнонационален дебат. дебатът за човешките права е философията на обединена европа смисъла който движеше новите демокрации след падането на берлинската стена. ако те загубят вярата си че европа се базира на принципи то мнозина от гражданите им ще решат че пътят към нея път пълен с много лишения е бил напразен. днешният дебат е дебат за истината. истината също не може да бъде дясна или лява не може да има и полуистини. истината винаги е една и ние настояваме отговорните институции в българия да я назоват и то час по скоро защото умишлено или не бавейки отговора те наторяват зловредната среда на слуховете и така обслужват именно онези срещу които декларират че се борят. днешният дебат е и дебат за отговорността не на предишните или на бъдещите правителства а на настоящето. отликата на демократичните управления е в това че те винаги носят отговорност пред гражданите си независимо дали са техни симпатизанти или опозиция поставянето на знак на равенство между опозицията и организираната престъпност е политически прийом на друг тип управление което няма нищо общо с демокрацията. благодаря ви. elnézést kérem rosszul ejtettem ki a nevét nadezhda благодаря, извинявам се, че не произнесох правилно вашето име, госпожо Неински, казва председателя. Сега процедура по спонтанни изказвания с привличане на вниманието на председателя. Имаме шестима записали се. Госпожа Илиана Иванова. Моля ви, една минута. Колеги, след всичко чуто до момента, мога да кажа само че за пореден път за съжаление се превърнахме в свидетели на жалка постановка на българската опозиция да пренесе един вътрешнополитически дебат в европарламента. инициаторите на този дебат бившите управляващи осем години страната ни социалисти и либерали очевидно искат и използват всяка възможност на публичност за очерняне имиджа на българя пред европейските ни партньори. кой крив и кой прав няма да решим днес в този спор но това което ще се запомни са острите реплики които си разменяме и тежките обвинения които се отправиха по време на дебата. обръщам се към вас колеги от опозицията ако не можете да бъдете конструктивен коректив на настоящото управление в българия ако не можете да се съсредоточите върху експертни градивни и консенсусни предложения как да повишим стандарта на българските граждани поне не пречете на тези които могат да направят това. благодаря. Благодаря. Господин Вигенин, не сте получили възможност да се изкажете. Аз не възнамерявах да взема думата, но а, нямах а, възможността а, да реагирам с син на господин Штрасер министър че не бих могъл да се съглася че няма данни за това колко са използваните специални разузнавателни средства. по информация от върховния касационен съд през 2010 година са дадени 15 946 разрешения а в съда са влезли само 1918, това е. 12%. разбирате че останалите специални разузнавателни средства очевидно са използвани за други цели. шестнадесет хиляди специални разузнавателни средства означава че косвено или пряко между пет и десет от българските граждани са били подслушвани през 2010 година. г. аз ви питам господин щрасер вие така ли правихте в австрия? съгласни ли сте така да действа министерството на вътрешните работи и прокуратурата в австрия и смятате ли че това не е принципен дебат за това какво е свободата и демокрацията в една страна – член на европейския съюз. мисля че тези въпроси трябва да бъдат обсъждани точно тук защото очевидно нашите сили не достигат в българя. благодаря. Благодаря. Госпожа една минута. Заповядайте искала да попитам европейската комисия дали е запозната с факта че двадесет и седем дела срещу България са спечелени в съда за правата на човека в страсбург по повод на полицейски произвол. днес обсъждаме срс та и скандала в България, но също така гражданска инициатива е проверявана от държавната агенция по национална сигурност и хората са принуждавани да оттеглят своите подписи. участници в миролюбиви протести по икономическа тема са привиквани на следващите дни в полицията и разпитвани. показни арести се извършват в българя с използване на свръхсила декларация на управляващата политическа сила казва че кръгове от опозицията отляво и отдясно пригласят на организираната престъпност и враговете на герб се проявяват като врагове на държавността а политическа опозиция и престъпна опозиция днес са едно и също. това е стил мусолини и аз съм силно притеснена. също така вчера беше оказан натиск при официална среща на ръководството на моята политическа сила с ръководството на герб за оттегляне на нашия устен въпрос което считам за недемократично и недопустимо. какви мерки да предприеме комисията за да възстанови правата на човека в моята страна. този дебат днес не е българи срещу българи а българи в интерес на държавата и своите граждани. Ние се намираме в момента на спонтанни изисквания. Господин Ханс Петен Мартин има думата. Благодаря ви, господин председателю. Исках да говоря с... Наистина, пред вас съжалявам. Надявам се и вие лично да ме чувате. Парламентарните дебати трябва да са по-живи. Това искаме, а пък сега не можем да използваме възможността за синята карта като процедура бих искал действително да има развитие на качеството. Господин председателю, не ме слушате. Няма смисъл да правим това. Не искаме да сме един парламент кариоки, искаме да подобрим нещата, пък не се обръща достатъчно внимание на това. Следващият оратор. Пацитис, една минута. Господин председател, искам да добавя. Наистина, е, вие наистина нас не виждате, или поне се правите, че не виждате сините карти. Всички се опитват да вдигнат карта, е, но има уважаеми хора, които са тук в залата и слушат дебата, така че наистина съжалявам, господин Штрасер. Това не беше пример за добра демократична реч в наистина една страна, която а, е уважавана като демократична. Е, господин Бацейтис, имате думата. Гана и Господин председателю, наистина проблемът е доста сложен основа на наличната ни информация, проблемът изглежда е съществуващ и съм съгласен с колегата, който говори преди мен. Това не е проблем само за България. Говорим за европейски ценности. Всички ние следва да уважаваме всички, които участват днес в дебата в залата. В Европейския съюз имаме харта на основните човешки права и дали става въпрос за България, Литва или друга държава членка, всички са длъжни да следват тази харта. Там ясно е показано какво правителствата могат да правят или не могат да правят, но най-важното е да се уважават човешките права. Господин комисар, мисля, че вие трябва много внимателно да проследите този про- про- проблем, защото виждаме конфронтацията дори в залата сега. Благодаря, госпожа Хюсменова. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Естествено е да има дебати, когато става дума за основополагащи и незаобиколими европейски ценности, като сигурност и човешки права, и когато крехката граница между тях се пропуква колкото и парадоксално да звучи в различните позиции тази вечер имаше нещо общо и това е загрижеността. европейската комисия поиска информация от българските власти за да се убеди дали правомерно се използват специалните разузнавателни средства. либерали и социалисти евродепутати поискахме дебат поради загриженост за законността. изразихме своето мнение за да уверим гражданите които са ни изпратили тук че в тяхно име ще бдим за възможни посегателства над правата им. загриженост за лошите практики и увереност в преодоляването им пролича и в изказванията на колегите от европейската народна партия. надявам се че тази обединяваща ни роля ще провокира скорошни процеси на нормализиране и демократично функциониране. благодаря rinaldi képviselő úr kért kék most akkor megadom rinaldi úrnak megadom egy rövid Господин Риналди пожела е, сини карта. Много моля, вземете думата. Благодаря, господин председател. Аз съм либерал-демократ, както в Европа, така и в Италия. Понякога в моята страна с своите съпартийци ние сме в опозиция на сегашното правителство. И от онова, което прочетохме, виждаме, че същото се случва е, с либерал-демократите и социалистите в България. Наричат ги е, престъпници, просто защото са в опозицията в България. Това е нещо, което не ни харесва. Понякога можем да се шегуваме, по подобен начин, но подобно поведение може да стане доста опасно. Трябва да ви кажа, че моят министр по външни работи вчера а, отиде в Дамаск, в Сирия и каза, че Сирия е една демократична държава, която напълно удовлетворява изискванията за модернизацията, която гражданите изискват. Ние в Европейския парламент трябва да говорим открито, но вие в комисията също трябва много внимателно да следите всичко това. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Сега бих искал да дам думата на господин комисар Пибалкс. Господин председателю, почитаеми евродепутати, това беше доста разгорещен дебат. Но моля да ми позволите да откроя три аспекта, които за мен са основополагащи. Процесът на присъединяване към Европейския съюз в моята страна не беше лесен. Когато се присъединява една държава, съществува вярата, че тя може да гарантира основните човешки права, както и спазването на европейското право. За тази конкретна сфера имаме конкретно законодателство. Директивата за обработка на личните данни, защита на личната сфера в електронните съобщения. Така че комисията Има много обемисти и надежни архиви от проследяването на процесите на спазване на европейското законодателство в държавите членки. Припомням ви това, защото смятам, че трябва да имате пълно доверие на комисията. В смисъл, че тя ще действа, ако правото на Европейския съюз бъде нарушена. Така че комисията следи ситуацията и ако е необходимо ще предприеме действия. Естествено, не бива да излизаме извън пределите на структурите, с които разполагаме в европейското право. Ние ще останем в неговите предели. Благодаря, е, господин комисар. Повярвайте ми, ако мога да кажа нещо като човек, идващ от бивша